Colleagues, I'm very, very sorry that we, we did consume some of the committee time for... Уважаваме колеги, извинявайте, че навлязохме във времето на комисията с заседанието на координаторите. Програмата ни е много претоварена, много съжалявам за това. Нека да започнем веднага работа. Excellent. So... Отлично. Първо трябва да приемам а, проекта на дневния ред и приемам вашето мълчание като одобрение. След това одобрение е протокола за съданието 11 ноември, 1-2 декември. По същия начин третирам мълчанието ви, след което ще направя няколко съобщения. Мисля, че изслушването днес беше много ползотворно. То ни даде много повод за размисъл и вдъхновение за бъдещата работа, което беше добре. Освен това, бих желала да ви информирам днес, че има е, нов е, администратор, госпожа Япол Сополска моля, приветствайте я. Много се радваме, че сте сред нас и очакваме с интерес съвместната ни работа. Госпожа Соколска е от Литва и сега идва на работа в нашата комисия Пети. След това по отношение Балиаш, второто начинание, с което сме се заели, знаете, че първото заседание беше много трудно, очакваме следващото, ще бъдем готови. Е, голямо е, е вниманието на секретарията, също така и, и политическите групи. Работи се с голям интерес и много усилия се включва в този въпрос. На 21 април ще се проведе второто заседание. А след това германския Будестаг ще ни посети на 4 май след обяд, а на 5 май Нашия комисар, заместник е, председател Тимърман, ще дойде и участва в работата на нашата комисия. Един час ще бъде при нас, така че е, помислете си какви са трудните и е, интересни въпроси, които можем да му зададем. Продължавам. С списъка, който е раздаден за петициите по отношение откриване и закриване на петициите, няма възражение, така че предложението очевидно се приема. От по заседанието на координателите няколко информации. Беше раздадена програмата за разискване през месец март от страна на координаторите. Разискваме въпроса свързан е, с е, партньорството търгови инвестиции с щатите, е, а пък исканията от социалисти, демократи и НП са добавени към програмата ни за месец март, след което останалите ще бъдат включени съответно през месец април и май. Що се отнася до субсидиарността, взехме решение да не се подготвя е, позиция и е, моето скромно предложение бе отхвърлено. And then Well, I already mentioned that. Второто искане от зелените относно ускорен ход процедури с спешен елемент, решихме да не постъпим така по този начин, защото очакваме най-напред решението на Европейския съд. Не бива да избързваме, трябва да го изчакаме. След това искания от групите бяха поступили, исканията за обсъжданията, за изслушванията по отношение военните репарации на господин Мариаш. Предложението не беше прието искането на социалистите и е, демократи, въздействието на економическата криза върху здравеопазването и е, лекарствените препарати, компромисно решение достигнахме, където е, решихме да се организира работен семинар възоснова на изисканото проучване от Либе ще използваме всички инструменти, с които разполагаме и взехме решение госпожа Капизон Луис да бъде в пряк контакт с политически отдел, модела за политики, за да могат да се отразят всички искания по този въпрос. ще има и семинар относно 26 и 28 април в Полша Варшавия, Варшава, омбудсман и мрежата. Аз няма да имам възможност да отида, но до края на утрешния ден очакваме предложение за колега, който може да посети семинара. Това са решенията, които взехме. Други дали има? Не. Мистер Мариас, you have the floor.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 кажа, че очевидно не съм съгласен с решението на мнозинството координатори по този въпрос, защото НП и социалистите и демократите, техните координати всъщност се противопоставиха на моето предложение за публично изслушване относно а, военните репарации немски, на Германия. А, колегите от а, Обединена левица а, гласувах за, либералите зелените се въздържаха, но ще подготвя и друго предложение по този въпрос. Now colleagues are waking up. you, are, you have the... Да, Солида, имате думата. Благодаря. Не искам да предложа да отворим отново този дебат. Имаме много работа, много петиции трябва да разсъждаваме. Само исках да кажа, бихте ли записали в протокола основанието на социалистите и демократите относно гласуването, защото това е важно. Ще ни помогне да уточним всички тези аспекти пред останалата част от моята група, защо бе взето подобно решение. Благодаря. Мистер Наги? Господин Наги? Uh, благодаря. не съм сигурен, че разбрах, но Европейската инициатива е ли в списъка или не, защото официално беше, после беше извадена, е просто питам. Защото програмата пише, че е отложено. It is point 10 okay. on the... Това е точка 10 в дневния ред. Okay. Did I miss anybody? Дали пропускам някого? Не. Добре. И така, провал на Европейската гражданска инициатива да спрем унищожаването на природата в Европа. Е, участваха също така колегите е, в изслушването. Вие сте запознати с този въпрос. Чухме и опита на организаторите по отношение събиране броя на подписите ще използваме информацията, която получихме при подготовката на становището, що се отнася работата ни по регламента за Европейската гражданска инициатива. Госпожа Бисара е докладчик и съм сигурна, че има предвид всичко това. Ще дам думата най-напред на вас, за да разискваме така наречения провал. Не съм сигурна дали това е точно добро заглавие дали провал всъщност ще привлече вниманието на милионите граждани на Европейския съюз. Не е било достатъчно да привлече един милион, но поне се повиши осведомеността по въпроса, вероятно. И така ще дам думата на всички вас. Мисля, че госпожа Мерц е тук. Да, търсих ви с поглед из залата. Може би можете да направите едно кратко обобщение относно съдържанието на темата и пътя на, напред. Благодаря. Благодаря. Уважаеми членове на Комисията, Европейския парламент, много благодаря, че ми давате в тази възможност да говоря днес пред вас. Надявам се, че получихте електронното писмо по-рано, което бях ви изпратила. Това е една инициатива, която приключи на 22 януари 2014 година с 149 000 подписа и след това взехме решение да продължим да събираме подписите и първите няколко месеца наистина ние се опитвахме да намерим е, възможност за да увеличим броя на подписите. Затова продължихме процеса, защото сме на мнение, че много европейски граждани искат да изразят своето становище. Така че от тогава насам ние успяхме да съберем още 70 хиляди е, подписа, които възлизат на, на 185 хиляди подписа. И всички е, тези граждани подписали се е, ви молят да обърнете внимание на е, унищожението на екосистемите. Какво имаме предвид? Ние представих, имахме предвид един много обстоен текст относно инициативата на гражданите. Вие също сте го получили. Каква е основната идея? Тя е доста ясна и проста Унищожението на природата трябва да се признае за престъпление. И а, тези, които носят отговорност, трябва съответно да поемат своята отговорност и вина, отговаряйки за големи широко широкомащабни унищожения. Но освен това, тук се разглеждат и финансовите институции, които финансират унищожението на нашата природа и това се нарича екоцид. Това е престъпление. Тази идея не е съвсем нова и вече по 10 години се разисква. Включено е като а, престъпление срещу а, мира, срещу а, човечеството, а, като агресия и също така по време на Вьетнамската, Вьетнамската война за първи път станахме свидетели на екоцид. И то с умисъл, извършен за военни цели. Така че, възоснова на всичко това, възникна искането да се приеме екоцида като престъпление – и по-настоящем само се признава военното престъпление, а има позоваване на наистина унищожението на природата като едно престъпление, което се равнява на престъпление по време на война време е да променим всичко това. Десет държави в света, не в Европа, вече са включили екоцида като престъпление в националното си законодателство. Каква е предисторията на този въпрос? Наистина може да се каже, че може да се уреди този въпрос и това може да се превърне в закон, в уредба. Какво представлява екоцида? Тук виждате определенията. Това е разрушение от особено голям мащаб на екосистеми на дадена територия, така че сериозно се ограничава възможността за живот в тази територия. Може да се направи тест с цел изпробване на нарушенията. Изследват се конкретни видове най-напред, последствията върху тях и върху други и дали е широко мащабно престъплението. Какъв период от годината засяга дали е особено тежко, т.е. унищожаващо а, екосистемите и а, живия живот на тази територия. Има много примери в това отношение от а, обезлесяване, разливи, битуминозни пясъци и Например, имайки предвид е, канадските, канадския битуменозен е, пясък или е, обезлесяването под Амазон, много примери могат да се видят България, Гърция, златните мини, Канарските острови, миньорска дейност в Финландия или фракинг в Обединеното кралство. Много гореща тема. Хората се борят срещу всичко това, но понякога имат нужда от конкретно инструмент. и европейски акт, директива може наистина да помогне на гражданите не само по отношение опазване на природата, но и по отношение опазване на правата и зачитане правата на хората. Така че нашето предложение е за директива, която да, се обх... която да обхване екоцида, на територията на Европейския съюз или е, извършена от европейски граждани, европейски дружества или извън територията на Европейския съюз. Що се отнася до стоки и услуги, е, очевидно ние бихме желали да се разгледа този въпрос, така че да не се накърни е, конкуренцията с чужди е, е, фирми. И е, имайки предвид и европейските е, банки или други финансови институции, също трябва да се уреди и въпроса с тяхната практика. Сега, що се отнася до приемането на подобна директива, има потвърждение два пъти, именно приемането на нашата инициатива. Днес преди, обях, преди обяд чухме, че е, много инициативи са отхвърлени, повече от 40%, много малко са приети. Така че в крайна сметка комисията е, е, изказа своето съгласие, че може да се разработи законов акт по този въпрос, а след това 2009 година директивата е, е изключително и урежда въпроса за правомощията на комисията да разработи нормативна уредба в тази област не само може да се спре опасна промишлена дейност по този начин, но може да се даде шанс на Европа да се развива възоснова на социалното справедливост в интерес на своите граждани. Това е рамката, в която ние работим. Избират се конкретни норми в обществото възоснова на нашите ценности. Сегашната ни правна система защи, насърчава стопанските деятели да действат съобразно тези е, правила. Така че, дори ако някой е, е, стопански субекти решат да спазват конкретни норми, тук се намесват и други интереси, включително и финансови. А, а подписалите е, нашата петиция са на мнение, че действително това е погрешно. Една малка промяна в нормативната уредба може да доведе до много големи положителни последствия. Това е смисъла и на нашата гражданска инициатива гарантиране на социална справедливост и опазване на хората и природата. Над 185 хиляди граждани от Европейския съюз на екрана, между другото виждате електронните подписи в тази диаграма представени – и съответно страните, от които, на които са граждани тези граждани, виждате от колко различни страни всъщност има представителите. Всички те споделят нашето, нашата вяра в успеха на екоцит за постигане на ниско въглеродна и устойчива економика. Освен това, това е нашето задължение към бъдещото поколение. Европа трябва да посочи пътя, трябва да има водеща роля. Днес преди обяд чухме, че има много проблеми по отношение на Европейската гражданска инициатива. По принцип загубихме изключително много подписи. При проверката ние получихме, може би не съм съвсем точна за, с данните, които соча сега, но вероятно сме загубили 44% от нашите подръжници просто заради начина по който се а, проверяват а, а, подписите. Всичко е пропаднало в различните правила, няма правилната котика, не се появява на екрана, не е в червен цвят и така нататък. Както и една колега наш преди обяд каза, че е подписала а, инициатива, но не си спомня точно коя. Така че много граждани иска, са искали да подпишат е, в електронен формат. Появява се един и същия екран и те не знаят подписали ли са го, не са ли подписали. И по този начин ние сме загубили много подписи, но въпреки това мислим, че е, нашето начинание е успешно. Успяхме да изградим екип да съберем много подписи. Имаме подкрепата на много организации и групи и а, ние сме наистина е, една е, истинска инициативна група. Никаква организация не стои зад нас. Ние сме просто една група граждани, обединени от тази идея. Преди това не е имало никаква съществуваща структура, която да ни подкрепи, така че работата ни наистина беше изключително затруднена, но сме горди с тези 185 000 подписа. In Europe we are privileged to have the freedom of speech, to have the Що се отнася до правото на словото, участието в демократичния процес, ние твърдо вярваме в това. Ние трябва да се оповаваме на това право по отношение на пътя към бъдеще. Така че ние приемаме това предизвикателство, макар че не сме имали достатъчно опит е, в подобен род занимания. Така че ние а, е, сме убедени, че трябва да се действа, трябва да се предлагат альтернативни решения. Екосит е едно такова решение. Е, Европа има възможност да бъде водеща. Е, не само при намаляване на нашите е, емисии, но също така да имаме и независимост е, съобразно източните ни съседи. Трябва наистина да бъдем лидери. Вие, седящите в тази зала, можете да ни помогнете да се сбъдне това наше желание, мечта. Както знаете, има много предизвикателства пред нас – и забележителното е, че е, тези 185 хиляди граждани са ни подкрепили с подписите. Призовавам ви в наше име, в името на бъдещите поколения, моля ви, Направете така, че да продължи диалога е, с европейските институции и граници и гражданите, но нека и всичко това да доведе до нещо реално, до една уредба, която защитава екосистемите в света. Благодаря ви. Thank you very благодаря ви сърдечно и благодаря ви за това, че прекарахте целия си ден в Европейския парламент. Вие полагате наистина огромни усилия. Разбирам това. Сега е, с удоволствие давам думата на госпожа Олга Курпиц. Тук ли е тя? Maybe to the uh, maybe first to our colleague Hans Lopata, who's... Може би е, най-напред на колегата Ханс Лопата, който ще вземе отношение по същество. Заповядайте. Е, уважаема комисия, имате думата. Thank you, miss. Благодаря, госпожо председател. Бих желал от името на комисията да изразя благодарност към е, инициаторите за инкриминиране на екоцида е, в Европа в интерес на устойчивата околна среда и е, в интерес на борбата е, с трайната увреда на екосистемите и биоразнообразието. Европейският съюз се стреми да бъде лидер в тази област и е много важно е, гражданите да знаят причините за неблагоприятното отражение върху околната среда, както и мерките, които се предприемат за преодоляването. Екологичното законодателство на Европейския съюз играе важна роля в опазването на околната среда на най-високо ниво. През последните 50 години Европейският съюз наистина е разработил много комплексен набор от норми за опазване на околната среда с цел опазване на природното наследство, преодоляване на промените в климата и това са само някои от най-релевантните въпроси, към които има отношение тази петиция. Днес обаче все повече разбираме, че самото законодателство не гарантира постигане на целите. Той трябва, то трябва да бъде приведено в изпълнение чрез действията на хората, чрез ефикасни методи и средства. Важно е Европа да разработи спектър от инструменти за решаване на проблемите които очертава инициативата Екоцит. Ние имаме вече някои инструменти и мерки, но те не функционират пълноценно. Сега комисията се ориентира от приемането на нови законодателни правила към осигуряване надлежното изпълнение на действащите такива. Искам да цитирам два акта, които са особено важни в областта свързана с инициативата Екоцит директивата за екологичните престъпления и директивата за отговорност за увреждане на околната среда. Директивата за опазване на околната среда чрез средствата на наказателното право гарантира, защото тежките нарушения на екологичното право да бъдат наказвани чрез съразмерни и възпиращи санкции. Става дума за тези нарушения, които водят до смърт, до тежки наранявания, до значително влушаване на качеството на въздуха, водата, почвата или е, увреждане на е, хабитатите на растения и животни. Тоест, вече има наказателно право на Европейския съюз, което действа. А директивата за 2004-35 за е, отговорността за увреждане на околната среда. Тя е по-скоро назована за превенция и е, преследване на е, уврежданията на околната среда и урежда режима за санкциониране на уврежданията на околната среда чрез професионална дейност. Тук се възвежда принципът за мърсителят, плаща и се предвижда безвиновна отговорност за тези оператори, които извършват опасна дейност. Операторът трябва да върне съответната територия в състоянието и от преди увреждането и той цяло за своя сметка. Директивата, следователно, до голяма степен урежда екологичните вреди и е, това има значение за много от въпросите, поставени от инициативата ЕКОЦИТ. Директивата за екологичната отговорност в момента е подложена на задълбочена преценка за нейната ефективност, релевантност, логичност и а, ценност за Европейския съюз. Събира се опитът а, по прилагането и във всички държави членки и специално ще се анализират недостатъците при прилагането и с цел да се подобри то в бъдеще. И бих желал да приключа, подчертавайки това, че гражданите несъмнено играят голяма роля и трябва да играят и в бъдеще за осигуряване на опазването на околната среда в Европейския съюз. Затова приканваме гражданските инициативи да ни подкрепят за по-добро прилагане на действащите нормативни изисквания в Европейския съюз – да кажем, директивата за оценка на въздействието върху околната среда, директивата за информация за въздействието върху околната среда и двете цитирани от мен директиви във връзка с отговорността. Оценките, извършени при е, анализа на директива 2004-35, показват, е, че е, увредените лица е, и неправителствените организации могат да сътрудничат много ефективно с държавните органи, за да се предприемат необходимите действия в случай на увреждане. Освен това, могат да бъдат предприяти и мерки с незаконодателен характер, например стратегия на Европейския съюз за биоразнообразието към 2020 година, принос на земеделието и риболова – както и на дърводобива за опазване на околната среда и други подобни. Необходимо е да се върви постъпателно, за да се гарантира спиране на по-нататъчното погиване на екосистеми и да се гарантира устойчива среда, в която да живеят бъдещите поколения. Благодаря. Uh, Благодаря. Мисля, че това беше изказването на комисията в нашите разисквания. Сега давам думата на колегите. Господин Тейлър и след това госпожа Занока. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа че аз силно приветствах коментарите ви за напредъка на Европейската гражданска инициатива. Не трябва да смятаме, е, че сме се провалили, ако не сме успели да съберем 1 милион подписа. Е, това е много ефективен инструмент за осведомяване на хората. Е, комисията признава необходимостта от е, право в областта на екоцида, ние като депутати сме длъжни да направим така, че този съществен проект е, да продължи да печели признание на ниво Европейски съюз. Е, не трябва да се отказваме от него и да го оставяме да увехне. Затова призовавам комисията да направи така, че а, инициативата спиране на екоцида а, да бъде някак дискутирана и в пленарна зала, както и от комисиите ЕНВИ и ЛИБЕ. А, също така препоръчвам комисията Пети а, да направи независимо проучване за бъдещ нормативен акт за слагане на край на екоцида, разбира се, от позицията на Европейския съюз. Приветствам коментара на комисията, но според мен е важно а, да се каже колко няколко пъти са повдигани обвинения по действащите наказателно-правни норми. Е, смисълът на всичко това е да се е, откроят веригите, по които тече отговорността, под които се установява вината и по които се налагат наказанията. Иначе всичко са само хубави думи. Екоцайт дава тежест и форма на принципа замърсителят плаща, на е, принципа за пропорционалност и аз мисля, че това е идея, чието време е дошло. Благодаря ви. Благодаря за вашето изказване. Сега госпожа Жданок. Yes, you, Благодаря, госпожо председател. Първо бих желала да задам въпрос на представителя на комисията – Чухме аргументите ви, че има достатъчно нормативни актове, доколкото разбирам, че има достатъчно действащи директиви. Какво бихте отговорили обаче, ако са събрани 1 милион подписа? Ще си промените ли позицията? Фактът, че не са събрани 1 милион подписа, само примерно 800 хиляди или 180 хиляди, дава ли ви право да игнорирате инициативата? Защото комисията може да вземе този документ, леко да го видоизмени и да предложи нова директива, дори когато са 185 хиляди събраните подписи. Разбирам, че става дума за нов акт. Виждаме, че не всичко функционира така, както искаме при действащите актове. Каква ще е реакцията ви, ако в момента имате 1 милион подписа? Днес сутринта, за съжаление, не можах да присъствам. Доколкото разбирам, за втори път представяте инициативата си. Имам въпроси към вас. Как да се изразя? коя държава отговаряше за електронните подписи? Защото, доколкото разбирам процедурата, вие регистрирате сайта, на който се събират подписи в една държава членка. Само в една. Може би не сте избрали правилно държавата. Коя беше тази държава? Това е въпросът ми към вас. Мисис Валина? Sí, gracias. Yo creo que en primer... Госпожа Марина. Да, благодаря. Първо, искам да поздравя Европейският парламент и тази комисия за това, че са решили да изслушат е, тази петиция, въпреки, че не са събрани 1 милион подписа за внасене на инициатива. В някои държави, като Испания, Имаме, например, 12 законодателни проекта, които са събрали близо половин милион подписа и въпреки това е, бяха отхвърлени. Така че прекрасна работа сте свършили с тази инициатива. Темата е деликатна. Обикновено тук в Комисията за петиции тези въпроси се поставят. Е, непрекъснато се занимаваме с темата околна среда. и чуваме за проблеми на всевъзможни места. Например, в Алмерия има много интензивен нефтодобив, като се използват всички подпочвени води, налични в района. На секунда изчезват 70 литра чиста вода. Ние сме длъжни да опазим околната среда. Поздравявам ви за вашата инициатива. Наистина, трябва да видим дали комисията и парламентата могат да предприемат по-сериозни мерки. Е, госпожа Хазелкамп. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на хората, които се борят е, за инициативата Спрете екоцида. Наистина е необходимо да не се отстъпва и да се борим за законодателство по този въпрос. Искам да изразя силната си подкрепа е, за призива всички депутати в Европейския е, парламент да бъдат ангажирани, така както го направи и Кит Тейлърт мога да добавя още една комисия, към която можем да адресираме тази инициатива. Не само ЕНВИ, Комисията по околна среда и не само ЛИБЕ, Комисията за граждански права, но и АГРИ, Комисията за земеделие и риболов. Защото земеделската и риболовната политика на Европейския съюз имат пагубен ефект върху екосистемите, не само в Европа, но и по целия свят. Всъщност тези политики са източник на много сериозен екоцит. Искам да попитам комисията дали има някакъв конфликт на интереси между европейската политика и европейските закони. Ако има такъв конфликт, как го преодоляват? От една страна, европейската селско-стопанска политика – акцентира върху растеж и все повече растеж, как може при това положение да опазим своите екосистеми? Благодаря ви. Thank you very much. I have one more, one more. Благодаря. Още един колега се е записал, Елеонора, с което ще пристъпим към следващата точка от дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за направената презентация и за положените усилия за събиране на всички тези подписи и за това, че продължавате е, тази битка. Искам просто да кажа, че разбира се, е, пълното изпълнение и прилагане на европейското законодателство трябва да бъде пътя за решаване на проблемите, макар че понякога се оказва, че не е точно така. Е, има много случаи на нарушаване на европейското законодателство, има случаи е, когато приложението не се осъществява правилно и освен това искам да кажа, че е, все още няма епидемиологични анализи и е, проучвания, изследвания в нашите държави членки. Това може да ни помогне много да очертаем основните проблеми, предизвикани от най-разнообразни, най-различни причини и източници на замърсяване, които предизвикват това екосамоубийство в Европа. И неясното използване на научните изследвания за състоянието на почвата, водата, въздуха и, и постигнатите тях резултати трябва да станат обществено достояние за изграждане на обществено съзнание за това как трябва да се отнасяме към нашата обща а, жизнена среда. И още нещо във връзка с екосай апартайт и е, екопрестъпленията, защото последните доклад на Евроюст от ноември миналата година разбираме, че много често екопрестъпленията са свързани с организираната престъпност. Друга огромна тема, която би следвало Европейския съюз да разгледа и да предприеме действия за борба с този проблем с огромно отражение върху всички държави членки. Председателката Имаше въпроси към комисията. Много, ще вземете ли думата? Много моля съвсем кратко. Благодаря. Искам да отговоря на госпожа Данока от институционална гледна точка. Въпросът ви е хипотетичен. Е, онези, които присъстваха тази сутрин, чуха е, много думи за това, е, че от нас се иска да се използват добри идеи, макар че са създадени в друг контекст. Всички имаме свободата да действаме и много често политически политически контекст, резолюции на ЕП, международното положение, оценки на съществуващото законодателство, всички те могат да накарат, да предизвикат действия. Това е в духа е, на нашите разговори. Господин първия зам председател на Европейската комисия Тимерманс каза, е, че дори ако е, не се постигне необходимия брой подписи при една петиция. Ние се нуждаем от политически дебат а, а, на, на въпроса какво щяхме да направим, ако бяха събрани хиляда 1 милион подписа. Трудно ми е да ви отговоря. Имаме действащ регламент а, с съответни последствия а, при постигане на необходимия брой подписи. Вече започва една конкретна процедура с изслушвания, с заседания и това би довело до политически решения, решени на колегия, колегиума на Европейската комисия. Ние все пак сме дребни служители края на краищата ние не сме на нивото, да, което да дава възможност да отговорим каква ще бъде реакцията политическа. Благ... Председателката благодаря за отговора, който е толкова откровен и за това, че присъствате от сутринта. Много се радваме, че осъществяваме такова взаимодействие между двете институции. Мисля, колеги, че трябва да приключим тази точка и слушахме госпожа Мерт, чух чухме за вашите затруднения при събирането на подписи. И мисля, че това, което можем да направим е да използваме обратната връзка, да използваме а, мнението и следващата точка от дневния ред е становище по една европейска инициатива. Ще чуем госпожа Беатрис Бесера, която сериозно ще се заеме с този въпрос. Така че една възможност е да вземем под внимание казаното и да се съобразим с казаното от колегата Хазе Кампе е, и да обърне внимание на Генерална дирекция земеделие и рибарство по тези въпроси. Позволявате ли, съгласни ли сте с мене да постъпя по този начин? Тълкувам мълчанието ви като съгласие. В такъв случай, нека продължим с следващата точка. Госпожа Мици трябва да се върне много бързичко в Малта. За това ще, без бавене, ще ви дам думата. Благодаря много. Постановището за Европейската гражданска инициатива ще кажа, защото мнозина присъстваха и тази сутрин, аз все пак ще припомня важността на това събитие. Срещата беше не само много продуктивна, много интересна, чудесно иллюстрира състоянието на нещата, но имахме, ни даде възможност и за обмен на информация. Мисля, че всички вървим в една и съща посока оставаме с впечатление, че имаме общо разбиране за нещата. Е, че общо за, наша задача е да отстраним пречките по пътя на Европейската гражданска инициатива, да отворим пътя на гражданската инициатива въобще и на Европейската гражданска инициатива в частност. Е, какво сочи натрупания до сега опит? Какво можем да научим от него? Е, онези, които са изминали цялата процедура, както и онези, които не са успели, заслужават нашето внимание да чуем и да научим от тях как работят с гражданите за инициативата промяна, Change, за която чухме тази сутрин, която включва и привлича към е, тази идея и а, е, университетите. Мисля, че е, това становище, до което е връзка, във връзка и с доклада Арко, и ни дава възможност не само да работим заедно по свързани теми, но и в сравнение с други становища можем да постигнем много, до толкова доколкото това, което смятаме да направим с това становище е да вземем ефективни решения за преодоляване и премахване на бариерите и пречките. Това предполага да си зададем редица въпроси и да обединим усилията си около едно становище, да речем да има, е, така да се каже, едно гише в държавите членки, където гражданите да се отнасят е, начините на работа с комисията, а също и начина на бораване с информацията. Има вече е, първи стъпки, е, гражданите знаят към кого да се обърнат и освен това рав, е, равният достъп до възможностите за провеждане на подобни инициативи, е, е, унифициран начин за е, удостоверяване на самоличността, което трябва да става единно за цяла Европа, един начин на подписване. И така не става дума само за правно подпомагане и обхващане е, на, на, на, ли, на лицата по дели инициативите, но също за това целият процес да протича прозрачно и да има информация от страна на инициаторите. И в заключение само едно искам да обърна внимание, че този процес който сега започва с настоящето становище, има конкретната цел да покажем, че не става дума за поредния правен акт и поредното становище. Не, това е конкретно средство за истински политически диалог, за съпричастност, за конкретни действия. Затова темата е много важна. Затова искам да кажа, че ние стриктно ще следим за изпълнението на ангажимента на господин Тимерманса. Председателката, понеже се забавиха координаторите, времето ни е изтича, но сега ще проведем кратка дискусия. Без бавене давам думата на госпожа Мирци. Благодаря, госпожо председател тази сутрин бях дълбоко впечатлена от изслушването. Е, много плодотворно бе да чуя мненията и интересни, полезни предложения от, е, и изказвания от различни е, представители. Нека не ги забравяме, защото те напълно отговарят на казаното от господин Бесера като докладчик Сянка по все още не е представен доклад, искам да, гаран, да гарантираме, че гражданите трябва да имат, как да кажа, достъпни права защото понякога им се предоставят права, но е много трудно те да ги използват, което прави цялото начинание безполезно. Тук не говорим за едно академично упражнение, а за нещо съвсем конкретно. Така че важно е гражданите да бъдат привлечени за участие и да им се покаже как могат да използват това средство. Прозрачността е важна, доброто подготовка, образованието е важно. Трябва да гарантираме, че във всяка държава членка има достатъчно информация, достатъчно широк достъп на държавите членки до тази възможност, защото събирането на един милион подписа, разбира се, е важно постижение, но какво да правим с тях? нека не, не се получава противоречие между двете неща. така че да помислим за онлайн система за събиране на подписи, в улеснение на гражданите. И нека не забравяме нещо. Това начинание не е единствено в полза на лобистските групи или групи по интереси. Нека отделни граждани, които имат какво да кажат, добият право на глас също. Няма смисъл да представляваме само интересите на различните лобита. Това го знаем вече. Така че трябва да отстраним възможно най-много затруднения съмнения и пречки за постигане на широкото разгръщане на тази инициатива. Нека това не е, е играчка само за големите. Гражданите трябва да осъзнаят ползата от това. Като докладчик в Сянка, Очаквам с интерес взаимодействието с докладчика, за да гарантираме, че еврогражданите ще могат в оптимален размер да се възползват от това средство на демокрацията. Благодаря, казва председателя на добър път към Малта. Сега госпожа Хазека. Ja, е, dank u wel. Ik, ik doe deze keer in het uh, Nederlands. Uh, ik ben uh, uh, toch redelijk teleurgesteld in het uh, burgerinitiatief en niet in Eh, datgene wat de burgers allemaal onder... Благодаря. Eh, buitengewoon de moeite waard. Благодаря. Аз е, малко съм разочарован от това, което чувам за гражданите. Или има технически пречки, или има проблеми, поради които хората не успяват да отговорят на изискванията. Наистина бих искала да извлечем поука от е, тези констатации. Искам обаче да кажа и нещо друго. Смятам, че комисията много често някак се отърсва от отговорността си. Тя много често ни казва, ами това не е част от нашата компетентност и за това няма да приемем тази инициатива. Като се погледнат някои инициативи, например тази за трансатлантическото споразумение с Съединените щати, там има над 1 милион подписа. 300 организации и въпреки това комисията казва не е в наша компетентност. Защото ние нямаме съгласно компетентността си задължение носим отговорност към гражданите. Ние не се отчитаме на тях. Необходимо е да започне разискване, в което да отдадем дължимото внимание на тези граждани. Мисис Кърчен Долинг. Заповядайте, госпожа Кърчен Долин. Благодаря. И аз искам да започна с това. Днес наистина участвахме в вероятно най-интересното изслушване в Европейския парламент. Толкова много информация, толкова много оратори. Наистина беше много интересно и много информативно изслушване. Необходимо е в доклада да се отразят резултатите от гражданската инициатива. Необходимо е да се предприема конкретни стъпки за действие. Аз, е, когато бях избрана в Европейския парламент, е, работих по една инициатива и бях изключително разочарована е, е, защото толкова много усилия бяхме хвърляли, в крайна сметка последствията и резултатите като че ли бяха толкова малко. Е, когато преодолееш толкова технически затруднения, просто се чудиш защо се стига до това положение. Вече стана дума за необходимостта за облегчаване на системата. Наистина, нека да се справи на някои от предложенията, направени нас преди обяд. По-късно също ще разгледам този въпрос – и ще се спра на него, но що се отнася до обхвата на европейските граждански инициативи, що се отнася до това дали попадат в европейска компетентност, какво е, е правна норма, възможно ли е да се организира инициатива, да речем, в областта на търговията, така беше отхвърлена и нашата инициатива за трансатлантическото партньорство. Така че има наистина цяла област от политики, които са, която е недостижима на практика от подобен инструмент. Това отразих и в доклада, защото става въпрос и за доверието в процеса. Ако на практика цели територии от европейската политика е изключена от тази възможност. Благодаря. Следващия оратор. Слънь. Благодаря, госпожо председател. Искам да обърна вниманието ви на нещо. Първо, днес беше наистина един много интересен ден. Много неща се казаха, а следи реакцията на медиите. Ние наистина поставихме пръст в раната. Сега трябва да бъдем внимателни, защото от нас зависи как ще се развият нещата от тук насетне, добре или зле. Възможностите е, са еднакво реални. Аз съм докладчик в сянка по тази тема и Искам да ви кажа, че ще поставя въпроса изключително сериозно. Въз... Ще разгледаме възможностите за упростяване на процедурите зад нас с и неправителствения сектор, и медиите, и обществеността. Трябва да се възползваме от това. По този начин ще повишим доверието в Европейския парламент. Председателката, благодаря много. Не виждам други желащи да се изкажат. А ако искате да се изкажете, вдигнете ръка. Само ще ви запозная с графика е, за разглеждане 16 април. Срок за внасяне на измененията 23 април, след това ще се гласува в нашата комисия на 23 юни. Доста време има до тогава. Следващата точка от дневния ред са становищата връзка с право на вода, действие Европейска гражданска инициатива. Докладчика е госпожа Алкен. Много се радваме, че сте тук. Добре, че не е, летите в момента. Е, наистина съществуваше такава възможност. Давам ви думата веднага. Да, благодаря ви. Извинявайте за това объркване, но аз е, реших да отложа това, което трябваше да извърша в Дания, за да приключим работа по този въпрос тук. И така, съвсем накратко. Е, не бях подготвила нищо преди днешното изслушване, преди обяд и, и съвсем накратко мога да кажа следното. Ако този инструмент следва да бъде едно уважавано средство от страна на гражданите, трябва да направим нужното, така че когато комисията обещае да предприеме дадени стъпки, да ги изпълним. Мисля, че процедурите са съвсем приемливи. Имаме и слушвания. да имаме изслушвания, когато има успех е, инициативата и, и наистина така стояха нещата с е, право на вода. Преди една година проведохме е, изслушване 17 февруари в Комисията по околни среда, заедно с ИМКО, нашата комисия и Комисията за развитие. На 19 март вече имах, получихме съобщение от комисията, че ще пред... в което се казваше, че ще се предприемат конкретни действия, след което нищо не се направи. Знае, че сега разполагаме с нова комисия Може би състава на комисията си мисли, че наистина това е въпрос по-скоро, на който обръща внимание на жените, тъй като състава е по-мъжки, като че ли загърбиха този въпрос, но нека да оставим подобен подход на страна, нека погледнем сериозно на този въпрос. Ако инструментът ще бъде средство за реално постигане на резултати, тогава нека да направим нещо повече от дискусии. Трябва да се предприемат реални действия. Не както е, само вчера разговаряхме, например, по въпроса за енергийния съюз. Зная, че най-напред комисията по околна среда ще се заеме с законодателството в областта на водите, но нека да подчертая, че трябва много да се усъвършенства начина по който се действа в държавите членки. На национално ниво трябва да се съзнава, че е възможно човек да се обърне към съдебните органи в случай на нужда, когато става въпрос за екология, вода. Комисията трябва да направи нужното, така че гражданите да разполагат с качествена вода. Необходимо е да се поддържа в добро състояние всеки воден басейн – а пък ако не се спазват тези правила, тогава очевидно ще възникнат големи проблеми. И в заключение бих казала, че е, ще се обърна към докладчиците сянка с молба. Ако разполагате с е, идеи, които можете да предложите за доклада, много моля, изпратете ми ги до понеделник, най-късно, за да можем в максимално кратко време да се займем с нашите предстоящи задачи. Благодаря на всички за търпението, но мисля, че беше наистина много важно да изслушаме днешното изслушване преди обяд. Благодаря. Сега заповядайте, господин Акт. Благодаря много. Благодаря за изказаните мнения. Като представител на НП, мисля, че можем да работим много добре заедно. Аз съм бил и член на Комисията по екология Работил съм и като министър на екологията и съм пределно наясно за значението на темата вода и отговорността на държавата. Хубаво е, че първата екологична европейска гражданска инициатива успя да стигне до комисията. Макар, че резултата не бе желание, не се стигна до законодателно предложение – стана общо взето едно развоняване на политическите въпроси в различни правно-технически подхвати, което говори каква би могла да бъде съдбата на една европейска гражданска инициатива. Това подкопава доверието на европейските граждани в Европейския съюз. Този инструмент бе включен в Лисабонския договор, очаквайки, че партиципативната демокрация ще подобри Европа. Когато имаме сериозен зна покрепа за една инициатива, но това не доведе до нищо. Много от европейските граждани се разочароват от Европа мисля, че се нуждаем от процедури за Европейската гражданска инициатива. Ето, чуваме, че има проблеми с събирането на подписи. Имаме и е, нужда от удобно за ползване средства. Имаме нужда от Централно бюро като източник на, инфор... на достоверна информация. Въпреки пречките, все пак са събрани милиони подписа, а ето, че накрая комисията отхвърля това предложение. Мисля, че ние като Европейски парламент можем да направим стъпки във вярната посока. Много е важно днес да продължим да разглеждаме тази инициатива, но това не е достатъчно. Тук и комисията е на ход. Държавите членки могат също да бъдат мотивирани, насърчени за сътрудничество. Европейския парламент може да включи съответните въпроси в дневния си ред. Е, парламента трябва да вземе отношение по въпроси, по които са, се, са взели отношение милиони граждани, да не се позоваваме непременно на въпроса дали това е от наша компетентност или не. Трябва да укрепим доверието на гражданите. Това е най-важното. Важно е правителствата и парламентите да бъдат привлечени за взаимодействие, така че да се осъществят инициативите. Председателката казва, сега можем да продължим. Ще разгледам на 17 март това становище. Няма да бъде Маргарет сред нас, друг ще я представи. На 27 март срок за изменение. Гласуваме на 5 май в комисия. Then we have another opinion. По-нататък друго становище относно основните права в Европейския съюз. Докладчика е, е Солидат Кабесон Руис. Заповядайте. Gracias, Presidenta. Bueno, voy a tratar de... Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Не защото днес Денят ни е дълъг и много интензивен, но трябва да изслушаме днес след обяд и петиции. Искам да ви уверя, че това становище е изключително важно. Насочено е към сърцевината на Европейския съюз. Основните права са действително в основата на Конституцията за европейските граждани гарантира се равно отношение към милионите граждани на Европейския съюз. Всичко това е укрепено в различните договори, прави се ежегодишен преглед и имайки предвид, че по-настоящем сме в една много трудна обстановка, поради економическите затруднения, които изпитваме в хода на, кризиката, на кризата и които влияят на целия Европейски съюз, това ни кара да а, обърне внимание към а, спазването, опазването на основните права и а, необходимо да гарантираме, че действително те се спазват. Необходимо е да продължим нашата работа в борбата срещу дискриминацията в рамките на целия Европейски съюз трябва да се възпре всякаква а, е, дискриминация, а сега блокираната в а, е, комисия директива срещу дискриминацията трябва да излезе на а, е, бял свят. Необходимо е напредък по отношение изграждането на социална Европа, много различна от останалата част от а, света, тук гарантират основните права на хората и се пази достоинството на гражданите. Една от темите, която е на а, заглавните страници в пресата през последните а, седмици, е свързана с а, прояви на тероризъм правата за сигурност, за безопасност. Необходимо е да преразгледаме всички тези въпроси, за да не се стигне до засягане на основните права, укрепени в договорите. А с голяма интерес ще ви запозная с допълнителна информация с цел уточняване, ако желаете. Председателката. Не знае дали комисията иска думата, не е заявила желание за изказване. Не. Това означава, тъй като няма и други заявили за изказване, на 16 а не, Елеонор, заповядайте. Скузи чер. еро un дистрата. Ю Io volevo Извинявайте, че се забавих. Благодаря на госпожа Кабесон Руис, но имам няколко въпроса. За да подготвя становище за комисия Либия, мисля, че е много важно да посочим всички петиции, които сме получили в тази област. Мисля, че следва да посочим, че ние получаваме много петиции в нашата комисия относно защита на околната среда, например, правото на здравеопазване и други много важни теми. Мисля, че трябва да помним 191 член и принципа за опазване на и на околната среда като част от тази норма. Наистина много е важно всичко казано до тук. Има 68 е, заявки, е, искания за предприемане на конкретни действия. Е, имаше също така и е, сезиране на омбудсмана. Всеки един гражданин би могъл да направи а, е, нужното в собствената си страна, да се обърне към собствата е, в Националната комисия за петиции, преди да се обърне към Европейския парламент и нашата комисия. Въпреки та, съществуването на тази възможност, както вече казах, нашата комисия постъпва от изключително много а, е, петиции Например, много петиции а, засягат и случаи с малолетни а, в държавите членки. На този въпрос е, трябва да обърнем много сериозно внимание и трябва да подкрепим максимално е, Комисията по граждански права и свободи по това становище. Благодаря. Председателката, да, благодаря. Чудесно. Е, няма да повтарям казаното от мен до сега по графика, а направо ще продължим нататък. А госпожа Зданока, имате думата. Thank you. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от групата на зелените. Ценя предложението, оценявам високо работата по това предложение. Искам да коментирам част Б на вашия увод – смисъл, е, че една трета от получените петиции са свързани с нарушение на основните права, уредени в хартата. Вие също цитирате член 51 от тази харта. Това, което е важно и не е споменато тук, е, че именно Член 51 ни пречи да действаме, когато получим такива петиции. Ние винаги чуваме от комисията, че не е компетентност на Европейския съюз да се намесва, защото според член 51 ние можем да се намесим само ако Става дума за област от компетентността на Европейския съюз. Има най-различни проблеми, например отвличане на деца, което е гранична зона. Има и много други области, за които комисията твърдо отстоява позицията, че става дума за компетентност на държавите членки, а не на Европейския съюз. За това би трябвало в бъдеще коментарите да са свързани преди всичко с компетентността на нашата комисия и да се казва, че такива са основните ни проблеми при разглеждането на конкретни петиции във връзка с хартата. В такива случаи ние нямаме възможност да действаме качествено и или е, приключваме работата по петициите, обявяваме ги за закрити, или се опитваме да окажем политическо влияние. Това е огромен проблем. Мисля, че и комисията Либе има какво да каже по този въпрос. Но моето конкретно предложение е, е, когато се прави такъв е, коментар е, на основата на хартата, да се посочат конкретните проблеми на комисията пети. Благодаря сега, след като комисията изслуша докладчика по становище докладчиците в сянка, искате ли да вземете думата или отново ще си замълчите? Thank you. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Опасявам се, че отново ще чуете същия коментар. Този, който често сте чували и в миналото. Когато кажете на гражданите харта за основните права в Европейския съюз, те могат да си помислят, че става дума за един изчерпателен акт, но всъщност става дума за акт, който е ограничен до пределите на компетентност на Европейския съюз. И от това проистичат и ограниченията за държавите членки, когато те прилагат нормите на хартата. Това може да води до голямо неудовлетворение, но наистина става дума за политически проблем. Само това можем да кажем от комисията на този етап и го потвърждаваме. Okay. And the time... Председателят. Срокът е 16. Срокът за изменение е 16 март. Не след дълго, в 6 часа вечерта на 16 март. В нашата комисия ще гласуваме на 16 април и евентуално текстът ще влезе на пленарно заседание през юни или през юли. Това ни очаква. Не сме сигурни дали ще бъде през юни или през юли. И сега, моля да затегнете предпазните колани и имаме още работа, още една точка във връзка с преговорите между Европейската комисия и Съединените щати за трансатлантически договор за инвестиции и търговия. Господин Валенса е нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Преди да започна по същество, искам да подчертая, че когато подготвях това становище, се опитвах да взема максимален брой петиции предвид. Искам да благодаря на секретарията за прекрасната му работа за изпълнение на тази амбициозна цел. Е, да бъдат обработени петициите максимално бързо и да им бъдат дадени резюметата е, в кратък срок. Както знаете, е, споразумението от ТТИП отскоро е на дневен ред в Европейския съюз и предизвиква огромен интерес сред гражданите. Те са изразили редица опасения във връзка с него и ние в нашата комисия сме длъжни да се отнесем към тях сериозно. Но трябва да разграничим въпросите според областите. Е, внос на храни, право на гражданите на Европейския съюз на цифрово самоопределене, проблеми с прозрачността, економическо отражение на споразумението и възможността за спорове с инвеститори по предписания механизъм за решаване на такива спорове. Аз предложих на координаторите да изберем петициите на основата на темата която те визират. Това ще позволи на Европейската комисия да отговори най- ефикасно. Също така изпратих е, препоръките. Припомням, че съм изпратил и препоръките за всяка от е, темите. По време на срещата с Европейската комисия получих уверение, че е, те ще направят максималното е, за заседанието през март да бъдат готови е, с отговор на максимален брой петиции. Ще очаквам е, отговорите и реакция на допитването, организирано от Европейския омбудсман. Много се радвам, че съм автор на това становище, защото с него ние показваме, че ни вълнува това, което мислят европейските граждани. Мисля също, че то ще бъде много полезно и за бъдещите петиции във връзка с ТИТИП, тъй като може би хората и в бъдеще ще подават петиции по същите теми и след като веднъж сме изготвили такова становище, ще ни е много по-лесно да работим по тези бъдещи петиции. Очаквам сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Е, разбира се, интересно ми е да чуя и това, което ще кажете сега. Не забравяйте, че става дума за незаконодателен проект на доклад, поради което трябва становищата ви да бъдат до една страница. Благодаря сега госпожа Къртън Доли. Благодаря. Благодаря, Ярослав, за проекта, както и за информацията за заседанието на комисията през едния месец. Мисля, че трябва в краткото време, с което разполагаме, е, да се опитаме да отхвърлим максимален брой петиции, да ги разгледаме и да направим така, че опасенията, изразени в тях, да получат отговор. Е, може накрая да се стигне е, до удължаване на този процес, защото е възможно такива петиции да постъпват и в бъдеще и на заседанието през март трябва да решим какво ще правим и по-нататък. Има няколко въпроса, които според мен не са достатъчно отразени в становището. Искам да ви е, дам представа за някои от измененията, които аз се каня да внеса. Мисля, че е, нашата задача е да обхванем получените петиции и да ги разгледаме, но голяма част от тях се отнасят до споровете си инвеститори. Е, поради е, това, че много голям брой хора се притесняват за тези бъдещи е, спорове между инвеститори и държави и как те ще бъдат решавани, комисията е започнала обществено допитване. Това трябва да бъде отразено в становището. И, и е, трябва да се е, трябва да се отразят и резултатите от допитването, което вече беше проведено а, от комисията. А, мисля, че това е най-мащабното допитване а, като отклик. 92,7% от респондентите, 150 хиляди души са дали негативен отговор. Така че трябва всичко, което е свързано с допитвания и резултатите от тях, трябва да намери място в становището имаше опит за Европейска гражданска инициатива във връзка с това споразумение между Европейския съюз и САЩ. И тази инициатива бе обявена за недопустима, тъй като е свързана с мандата за водене на търговски преговори, а не с нормативен акт. Това ограничава нашата задача и като комисия, нашите правомощия като комисия. Трябва да видим дали опасенията, които са изразили гражданите, не са все пак основателни, независимо от това, че те ги изразяват на този етап. Не искам да отнемам прекалено много време, защото всички искат да си тръгнат, но все пак ще поставя въпроса за прозрачността. В проекта се казва, че се приветстват усилията на комисията да осигури прозрачност. Също така се цитира това, което прави Европейският омбудсман, но мисля, че трябва да отразим и някои от критиките, свързани с читалнята, с онези документи, за които има всички основания да се или в читалнята за парламентаристи, или дори в общественото пространство, обаче въпреки това парламентаристите нямат достъп до тях. Мисля, че това ще бъде свързано и с разсъжденията на омбудсмана относно прозрачността. Очаквам заседанието през март. Много интересно ще бъде е, да изслушаме е, подателите на петиции и оттам нататък да видим как ще процедираме. Благодаря. Thank you very much. And now to Mrs. Orken. Благодаря, госпожа Окен. Благодаря. Най-напред трябва да отбележа нещо дребно. Много от нас няма да бъдат тук на 17 март. Седмицата е наполовина тюркуазена или зелена и е, аз ще бъда с делегация в Палестина. Говорихме вече е, с секретарията за е, отлагане на работата по предишната точка за правото на вода. Сега се налага и това да се отлага. Просто не замитайте това под килима. Много е важна тази среща. Много е важно това заседание и тази точка в него. За това ви моля да вземете предвид. Много съжалявам, че не мога да присъствам тогава. Мисля, че има вече много петиции и ние можем, можем и в бъдеще да получим много петиции и в бъдеще е, може да се окаже, че нашето законодателство ще пострада, дори сега да ни уверяват, че това няма да стане. Аз бях е, е, много доволна от това, което направихме за прозрачността в е, фармацевтичната промишленост, е, за прозрачността при клиничните изпитванията, изпитвания. Това нашите граждани го искаха. И какво виждаме след това? че е, се получава е, в преговорите един списък от големите фармацевтични предприятия на Съединените щати, какво според тях трябва да отпадне от споразумението. И те какво искат? Искат да няма никаква прозрачност. Да, знам, че сте съгласен е, с мен, обаче трябва да сме наясно, че в момента говорим за един много рисков въпрос. Ние нямаме никаква представа а, как ще се развият нещата. А, за това, че а, ще се изгубят работни а, места, а, може много да се спори, наистина може много да се спори. За прозрачността не можем да отстъпваме. Е, на пръв поглед е напълно нормален призивът за свободна търговия. Аз съм за това. Аз съм привърженик на свободната търговия. Тук обаче не говорим за свободна търговия, а говорим за хармонизиране. И за това ние не трябва да се отказваме от това, което сме извоювали в хода на този процес. също така механизма за решаване на инвестиционни спорове между инвеститори и държави. Това е въпрос, който не е решен окончателно. Е, ние трябва да си създадем собствен съд е, за е, решаване на спорове с държави, които са с много слаби правни системи, така ли? Сега Съединените щати искат да се установи паралелна система. Тук става нещо драматично. То не е безразлично или без значение. Е, трябва много да внимаваме, когато чуваме такива призиви за изглаждане на бариерите в търговията е, Пасявам се в един момент да не се окажем в капан. Благодаря за работата ви е, по доклада до сега. Благодаря е, за вашата любезност е, и за това, че вземате предвид това, което искат подателите на петиции. Може да бъде много по-страшно. Е, Ярослав не изглежда нито ядосан, нито оплашен. Сега госпожа Албия е, Благодаря. От името на нашата политическа група трябва да кажа, че ние поддържаме правото на гражданите за прозрачност и като гледаме хода на преговорите между САЩ и ЕС, мисля, че нашето становище трябва да бъде амбициозно и много критично оказва се, че от е, огромен брой от проведените заседания и кръгове на преговори са с лобисти и почти няма заседания с представители на гражданския сектор, на неправителствените организации и синдикатите. За това искам да кажа, че не бива да допускаме гражданите да бъдат лишавани от информация до сега не сме имали дори възможност да се запознаем с всички тези документи, до които бихме искали. И да не забравяме е, писмото на водещия е, ръководителя на преговорите от европейска страна, който гарантира на своя американски партньор, че документите ще се запазят поверително в продължение на 30 години. Мога да нарека това единствено мракобесие. Така че ние трябва да бъдем проактивни, да искаме да настояваме за повече прозрачност и обнародване на документите. Трябва да се е, обявят, да се споменат и консултациите, проведени от Европейската комисия. 52 000 души са участвали, тях 79% е, от запитаните са казали не на предвиждания арбитраж, т.е. възможността за извънсъдебни споразумения и така нататък. Трябва да обхванем всички сфери, публичен сектор, право на информация, трудов пазар и така нататък подобни съгласувания по отношение на, за хармонизация всичко това може да се отрази много неблагоприятно на Европа. Искам да ви уверя, че ще направим необходимото, за да внесем е, предложение в правилната посока. Е, следващо изказване благодаря, а също благодаря на колегата Валенса за свършената работа. Вече се казаха много неща и аз не искам да ги повтарям. Е, но ние сме комисия по петициите и ако се вгледате в нашата работа, ще видите, че петициите за ТТИП изразяват мнението на гражданите, тяхното желание да узнаят повече за намеренията на комисията по-благоприятни цени, повече работни места и така нататък. Изразява се тревога за екологичните последици, последиците за здравето и за устойчивостта на развитието. Случилото се до сега потвърждава нашите притеснения. Има съмнения относно съдържанието на договора можем да получим достъп само до тези документи, в иначе те остават поверителни. Не знаем какви ще са последствията за двата континента. Зе е истинска пропаст по този въпрос и това е отрешаващо значение. Ние държим принципа на превенцията да залегне в становището, така че комисията да може да си свърши работата правилно. Много съм доволна също така в тази петиция да бъде разгледана в спешна процедура. Председателката, благодаря. Комисията, желаете ли да направите кратък коментар? Ако желаете, имате думата представителят на комисията. Благодаря, госпожо председател. Е, няма да се спирам на всички направени коментари. Времето е кратко, затова ще се спра само на два-три въпроса, които са важни, както с оглед на вашата комисия, така и с оглед на дебата на 17 март. Преди всичко знаете, че ТИТИП е един от основните, една от основните теми за колегите ви от комисията ИТРАК, госпожа Малмстръм, като компетентен еврокомисар, обсъди, е обсъждала вече с комисията интередица въпроси. Ако желаете, на разположение сме и на 17 марта и на всяка друга дата да проведем подобно, подробно обсъждане и с вас. Е, Второ, искам да обърна внимание на един момент, който присъства в публичното пространство че общественото мнение в Европа и европейските граждани са против тип. И слушах ем, неодавна, запознах се с данните на Евробарометър и те сочат, че мнозинството граждани са за, което не означава, че няма притеснения, няма страхове, няма въпроси. От гледна точка на комисията, наш дълг е да обърнем внимание на тези въпроси да кажем, че някои от тези опасения, изразени дори тук, не са толкова основателни. И още две неща, съвсем накратко, за прозрачността. Много важен въпрос за вашия, вашата комисия. Известно ви е, че комисията Юнкер е, извежда прозрачността в е, основен приоритет, както и е, еврокомисаря госпожа Малмстърм съвсем неодавна бе изля... комисията излезе със съобщение специално за ТТИП. Ние започнахме вече да прилагаме тази безпредседентна инициатива за прозрачност. На сайта ни вече можете да прочетете правни текстове от преговорите, пълна информация за обсъжданите в рамките на преговорите теми. Можете да видите съвсем ясно какво е мнението на Европейската комисия в преговорите. Искам също така да насоча вниманието ви към нашия сайт като ценен източник на информация относно преговорите. Няма да се спирам на всички е, детайли за различните въпроси, за различните елементи, обсъдени там е, за всичко свързано с, с същността и хода на тези преговори. Много важно е че ние имаме много качествена система за поддържане на нашия диалог с гражданите. Първо, диалога ни с гражданското общество, който е показателен за много от дейностите на комисията, да речем диалога по търговски въпроси, където разглеждаме различни аспекти на преговорите ТТИП. Е, освен това, преди всяко заседание имаме среща с представители на заинтересованите страни, в която се включват стотици е, граждани. Да не говорим, че всичко се качва или излъчва директно онлайн. Освен това, понеже тук стана дума за стандарти, изразиха се опасения, че ще бъдат занижени стандартите и нормите за химикалите. Ние проведохме много подробна среща с заинтересованите страни. Им дадохме възможност да се уверят дали това е така и дали е повод за притеснения много е важно да дадем информация и да обясним за какво преговаряме. Имаме консултантска група по ТИТИП, аз самия много често работя в Германия, моята родина, за среща с гражданите е, е, имам, използваме всички ресурси, за да можем приоритетно да обясним на гражданите какво правим, защо го правим и дали това е в интерес на Европейския съюз. Готови сме точка по точка да обсъдим и всички притеснения. И накрая разговаряхме и работим и с омбудсмана. Приключваме в последната версия е, на нашия доклад до него. Следващата седмица ще излезе като цяло омбудсмана. Подкрепя комисията в нашата инициатива, предлагайки съвсем конкретни подобрения. Разглеждаме ги всички. Някои от тях вече са приложени, приети, отразени в документите и може би това ще бъде тема за следващо, за следващо обсъждане, да речем на 17 март. Извинявайте, получите малко по-дълго изказване, но беше важно. Председателката благодаря, че така подробно и така открито и с готовност направихте тези изказвания и до заявената готовност за работа с нашата комисия. И тук срокът е 5 март за за последно съгласуване, 25 март изменение, 16 април гласуване. Генерална дирекция Регио или комисията Регио искаха думата, но ще ви я дам след това. А сега вноси, думата имат внасителите на петиция по изключително важен въпрос. Така че с радост Приветствам го казвам добре дошла на господин Гарот, госпожа Марсиас и също така от делегацията на, общ, на общ, община Валенсия в Брюксел, госпожа Дарега. От комисията също са изпратили свои представители. Но нека първо да се запознаем с един видеоматериал. Знаете, че става дума за събитията в метрото в Валенсия, отнело живот, отнели живота на трима и доведе до раняване на 47 души. Ето и видеоматериал.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 Pues, ¿puedo hablar? Мога ли да говоря? Да, благодаря. В материала, който току-що видяхте, разбрахте какво направи правителството и управата на метрото манипулирано е разследването, не се предостави прозрачна информация и също така въздействаха на медията. 43 души загинаха, 47 са ранени. Някои рани никога няма да зареснат. Единствената възможност за правна защита е всъщност да се направи пространен анализ на а, причините за случилото се, така че повече никога да няма такива происшествия. Е, обаче управата във Валенсия бе възприе точно обратните стъпки. Те взеха решение, че не трябва да провеждат разследване. Нито едно общество не заслужава политици, които постъпват по този начин и не се случват болката на своите граждани. Какъв беше отклика? Създаде се Асоциацията на пострадалите от е, происшествието в метрото. И е, от 2006 година ние се опитахме да променим мълчанието, да го превърнем в отговори, безнаказаността да превърнем в отговорност. Вече толкова години след е, происшествието ние очакваме, продължаваме да очакваме отговорите на правителството в Валенция, което лъже и крие истината. Липсва сигурност в метрото. Ние работим с юристи, неправителствени организации, журналисти, с железопътни работници, с анонимни граждани. И по този начин всъщност успяхме да съберем много информация по въпроса. Най-важното ни постижение беше всъщност да а, а, направим нужното, така че да се а, отвори отново а, процедурата по разследване. И а, трима от ръководителите на а, метро а, а, дружеството бяха подведени под отговорност в следствие на нашите действия. А, бяха загинали любими хора. А, в крайна сметка правителството беше безучастно в лицето на страданието на хората. Ние не искаме происшествието от 2006 година да се помни като случая, при който политиците могат да останат на власт без да поемат отговорност за своите а, е, действия. Ние бихме желали наистина в, а, е, е, да направим така, че от а, случилото се нашето общество да стане по-добро, да живее в по-безопасни условия и да се спазват европейските норми. В нашата петиция се споменава, че ние бихме желали да има правила за нашите управници и за представителите на властта, така че в крайна сметка да се спазват основните ни права, да могат гражданите да се радват на уважение и спазване на основните им права и в родината, а не само в Брюксел. А сега вече ние се радваме, защото за първи път тук в Брюксел ще се проведе анализ на политическата отговорност на нашите управници и начина по който се подходи а, с, към това това происшествие. Много ви моля, Европейски парламент, не ни изоставяйте. Thank you very much. Благодаря. Нека да продължим веднага с госпожа Кристина Марсиес. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни дадахте възможност е, да се обърнем към вашата комисия, да ви запознаем с позицията на органите на властта във Валенция. Благодаря също така, че разпространихте и доклада, който ние изпратихме предварително. ние наистина се отнасяме с нужното уважение към пострадалите от това происшествие и направихме нужното, за да потърсим причините. Веднага започна разследването деня на происшествието. 2008 година имахме заключение за причината прекомерна скорост е, на влака. Движил се е с 80 вместо е, допустимите 40 км в час. Януари 2014 година започна ново разследване, защото бяха разкрити нови факти. И този месец се подготви експертен доклад на външни лица, което се направи анализ на състоянието на спирачната система и се доказа, че не е имало технически проблем, който е застрашавал безопасността на движението в метрото в, по това време. Същевременно съдебното разследване продължаваше. Предложиха се обещени, обещетения на семействата на пострадалите и загиналите. Политическия плурализъм казва се, че е бил нарушен от представителите на демократическата общност. Участваха в анкетата и представители на парламентът в Валенсия бяха, бяха представени нужните документи, изискваните документи от анкетната комисия 48 бяха исканията за представане на документация. Всички те бяха спазени, нищо не беше скрито от поисканите документи. Депутатите по всяко време могат да изискат информация от администрацията, такава е практиката и винаги е била. И Имаше обжалване пред разследващата е, комисия, пред анкетната комисия е, и в хода на задаваните въпроси никаква информация не бе скрита от страна на администрацията. Беше представена всякаква е, документация, която съда изиска не е имало предварителни случаи на излизане на влак от релси. Не бе изискан и допълнително информация по този въпрос. Що се отнася за, до безопасността, посочваше, че системата, която се използва и спирачната система, след анализа се доказа, че е била а, а, подходяща, но за обикновен влак, а не за метро влак. В протокола на Комисията по безопасността на движението нямаше никакво упоменаване относно необходимостта за смяна на системата спирачната система от 1999 година насам. Това е записано в протокола на Комисията по безопасността през септември 2005 година. Тогава синдикатите направиха предложение да се промени системата, която се е използвала по време на катастрофата не няма информация и не е доказано, че е било ам, затруднено виждането или пък завоя е бил опасен там, където е станала катастрофата. Трябва да се посочи, че и другото излизане от Релси 2003 година се беше случило по същата линия, но на друго място, но не поради превишена скорост, а поради щупване на едно от колелата на влака. Вярно е, че прозорците, които са били използвани във вагоните, са сменяни веднъж с по здрави, но системата, с помощта на която са фиксирани, са е една и съща с системата, използвана от производителя. Все още е в ход производството и нека да изчакаме то да приключи. Що се отнася до отразяването в медиите във Валенция, ние винаги сме предоставили обективно изискваната информация, която е излъчвана от телевизионните канали. След катастрофата имаше много предавания и може би над 300 са били излъчванията по случая. Що се отнася до е, е, нарушаването на а, норми. Политически плурализъм бе споменато втори член от а, а, договора за Европейския съюз и 41-и член от хартата и 11-ти е член от хартата за основните права във връзка с свобода на словото. От правна гледна точка хартата е приложима единствено и само когато става въпрос за общностно законодателство. Не така стоят нещата, обаче, що се отнася до безопасността по а, този случай. И комисията отчете този факт. Е, въпреки е, е, основанията дали хартата е приложима в този случай или не, що се отнася до прозрачността, свободата на словото и правото на информацията, правото в Испания, в съда могат да се успорват тези искания, а ние сме на ваше разположение, за да ви предоставим нужната информация. Благодаря. Председателката сега, комисията, представител на комисията има думата. Господин Рейга, ако правилно съм информирана. a е, dir la verità non ho molto da aggiungere, благодаря, госпожо председател. Аз нямам какво много да добавя. Вече много бе казано по този случай. Когато става въпрос за общностно законодателство, уредба в областта на ЖП транспорта, мога да кажа, че то не се прилага до а, местни системи и метро. По принцип, не е подходящо прилагането на тези норми в такива условия. Въпреки това, органите на национално или местно ниво все биха могли да черпят вдъхновение от директивите на общността, тогава, когато а, могат да извлекат подходящи а, правила и норми, а, които да бъдат приложени в транспорта на място. Очевидно е необходимо да се транспонират изискванията за взаимна съвместимост, техническите характеристики, трябва да бъде преведено всичко това и на съответния език защото а, а, тези норми са за обикновената ЖП система, а не за по-леките метро тип а, вагони и а, подземен транспорт по ЖП линия по случая петицията, която се разглежда в момента от испанските власти, комисията е убедена, че испанските власти ще предоставят максимално кратък срок всичката необходима информация в рамките на производството. Благодаря. Е Благодаря. когато някой вдигне ръка, понякога имате усещането, че той ще говори вашия език и аз чувствах. Давам думата на господин Валенса. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя най-искрените си съболезнования към семействата на пострадалите от този трагичен инцидент. Абсолютно задължително е към тези семейства да се отнасяме с уважение и те да получат цялата подкрепа, е, която могат да им окажат националното и регионалните е, правителства. Но мисля, че тук в Европейския парламент е, сме в задънена улица. Чухме от комисията, че четвъртия железопътен пакет, прият преди две години, изключва този тип транспорт леката железница, метрото и трамвая – от приложното поле на актовете в Европейския съюз по съображение за субсидиарност. Тоест, е, очевидно, ние в нашата комисия трябва да направим всичко, на което сме способни, за да помогнем на семействата на пострадалите да намерят справедливост, но трябва да си даваме сметка, че инструментите на наше разположение са извънредно ограничени, защото сме длъжни да помним винаги нормативната уредба и принципа на субсидиарност. Thank you, Mrs. Albi. Благодаря, госпожа Абиола. Gracias. En primer lugar, saludar. Благодаря. Най-напред бих желала да поздравя вносителите на петицията. Сдружението на пострадалите в метрото на Валенсия, защото те са хора, които смело се борят за правата си. Дошли са тук да молят за нещо, което им е било отказано. Прозрачност и справедливост. Това е най-черната глава в новата история на Валенсия и един от най-тежките железопътни инциденти в историята на европейския железопътен транспорт също така. Тук носим политическа отговорност. 43 бяха загиналите, 47 ранените и 0 са тези, от които е потърсена отговорност на политическо ниво. Най-малкото, което може да се очаква в този случай, е някакъв писмен документ, в който точка по точка всичко да бъде обяснено. Разследването приключи само за 5 работни дни вместо за срок един месец. И както видяхме, в видеото не бе разгласена информация за случилото се в предходни разследвания и за това е важно да подкрепим тази петиция. Във всички анкетни комисии, във всички разследвания трябва да има гаранции. Аз изслушах внимателно и представителя на правителството на Валенсия. За съжаление, е, тяхното поведение беше срамно. Е, те е, извършваха цензура, манипулация. Има разпоредба в Хартата за основните права за свободата на изразяване, която те се опитаха да стъпчат. Изключително добре би било да се сформира делегация от представители от Европейския парламент, която да посети мястото, да разбере на място как използват хората е, своята железница и да вникне в причините за инцидента, за да можем да направим насоки за бъдещото използване на този вид транспорт. Трябва да се разбере къде точно се е пропукала системата за безопасност, за да не се повтаря това никога повече. Председателят, благодаря госпожо. Е, искам е, да помоля преводачите да удължим заседанието с 10 минути, иначе ни остава само 2 минути до официалното му прекратяване. Мога ли да разчитам на преводачите за 10-минутно удължаване на присъствието им в кабините? 5 минути. 5 минути. Такъв знак виждам. Това означава, че дългият списък от испански колеги, които искаха да се изкажат, просто ще остане без последствия. Няма да могат всички да се изкажат. Най-напред госпожа Естарас. Благодаря. Както чухме вече, трябва да проявяваме уважение и да поздравим Сдружението на семействата на пострадалите. То представлява 43-мата загинали и 47-те ранени. Аз много внимателно изслушах това, което казаха и двете страни. Мисля, че правителството на Валенсия е действало много почтено, много бързо и много изчерпателно. Не съм съгласна с това, което се казва против е, държавните служители. Привлечени са експерти, които са дали е, становища и те са били на мнение, че инцидентът е причинен от превишена скорост, а не от нещо друго. Ако ви е предписана скорост от 40 км в часа се движите с 80, очевидно това е причината. Имало инциденти на това място е, и друг път. Е, Политехниката в е, Валенсия, някои университети в Барселона са правили проучвания и са потвърдили тази констатация. На последното съдебно разследване вещите лица потвърдиха, че глуполуката се е дължала на прекомерна на превишена скорост. Вече от години виждаме как работят парламентарните комисии в нашите регионални и национални парламенти. Има представителство. Има и правила за това представителство. Това, което е важно тук обаче, е не анкетната комисия, а съдебното разследване. Защото съдът е този, който може независимо да установи истината. По телевизията происшествието беше споменато 306 пъти, само за 30 часа репортажи. Когато толкова широко отразявате едно събитие, после можете да чуете всевъзможни неща. Техниците, които бяха помолени да свидетелстват, дадоха показания и тези свидетелски показания са подкрепени както от, от друга информация. Както каза комисията, очакваме пълната информация от страна на испанските власти. Разбира се, Сдружението на семействата на пострадалите може да възрази срещу това, което ще каже правителството, но мисля, че за да бъдем коректни, трябва да изслушаме всички. Нека изслушаме и правителството. Няма никакъв смисъл да организираме посещение, нека се захванем за работа. Okay, I, I can allow one... Мога да дам думата на един оратор още и това ще бъде госпожа Себайос. Porque si quedan cinco minutos, put it this way. If you are willing... Председателят. Нека е, ви кажа следното. Нашите преводачи ни дават още две минути. Е, ако искате, после може да се изкажете на английски. Е, Госпожата казва, да, ще се изкажа на английски и имам право да се изкажа в тази комисия. Микрофон за оратора. Е, е, Искам да кажа нещо като коментар на казаното от е, компетентните органи на Валенсия. Те казаха, нищо не сме крили. Ако нищо не беше крито, нямаше да сме тук днес. Това е идеята да има надлежно разследване на случилото се. Ако всичко беше направено напълно прозрачно, днес нямаше да сме тук. This is a good note to, to finish upon, but... Това е подходящ завършек Господин Мато е поискал думата предварително и за това ще му дам думата. Да, съвсем накратко. Благодаря, уважение, изразявам и подкрепа към всички семейства на пострадали в инцидента. Мисля, че Всъщност е, няма е, значение колко е, души представляват пострадалите или колко са били пострадалите. Може да е пострадал и един човек. Това, което е важно, е, е следното. В годините, е, в които съм в Европейския парламент, редовно съм искал да разгледаме този въпрос тук в парламента, в тази комисия. В миналото си е, мислех, е, че е, може би не е дошло времето, не е дошъл моментът да разгледаме този въпрос, но сега моментът е дошъл. Важното е да се предприемат действия. Аз дори няма да критикувам някои политически партии, които не се посрамиха да използват, да експлуатират цялата ситуация за политическите си цели. Тъй като казах, че заявявам пълна подкрепа за пострадалите, петицията трябва да остане открита, за да можем да изясним всичко, което се нуждае от изясняване. Трябва да действаме внимателно и във всички случаи да стигнем до истината. Председателят, извинявам се на преводачите, още 30 секунди. Предлагам следното. От името на нашата комисия искам да изразя благодарност към вас, които дойдохте тук, за да споделите своето страдание, своята мъка е, от толкова време. Това е човешка трагедия, която ние разбираме. Пълни, изпълнени сме с уважение и състрадание към това, което преживявате. Това което се провежда сега, е втори съдебен процес. Поради това петицията ще остане открита, а ние в комисията ще следим много отблизо какво става със случая. Ние не сме съд, но проявяваме огромен интерес към е, това досие. Вие чухте, че е, законодателството на Европейския съюз за железниците в този случай не е приложимо, но трябва да има други начини да се приложи нещо друго. Ние е, също така е, ще помолим Транспортната комисия на парламента да се занимае с въпроса и да ни изпрати своето становище по него. Ако има нещо, което можем да направим в законодателната сфера, ще се опитаме да го предложим. Но бъдете сигурни, този случай е, ни трогна и ни е убедил, че трябва нещо да се направи, поради което ще го следим отблизо. Много съжалявам, не мога да дам думата на всички, трябва да приключим заседанието, докато преводачите все още са тук. И а, е, след като а, е, приключа заседанието, а, ви уверявам, че можете с членовете на комисията да говорите и двустранно. Аз Искам във всеки случай. dado la palabra a un, a, a un, se la ha denegado a un grupo po, eh, político como es el grupo socialista, se nos ha denegado la palabra y desde luego quiero que conste en acta mi total repulsa a la forma en que ha llevado la. Uh, да, аз искам да се пише в протокола, че абсолютно противореча на председателката и се противопоставя на нейното желание да